Uh, um, Уважаеми колеги, очакват ни пет гласувания и предлагам да започнем. Първо, връщане на незаконно придобити културни ценности в държавите и членки. Искам да запитам госпожа Вержия дали иска да вземе думата или да преминем веднага към гласуването. Госпожо Вержия. Както казах няколко пъти, този доклад е много правен доклад и искам основно да благодаря на всичките е, докладчици в Сянка и всички, които работиха по този въпрос, защото мисля, че извършихме една много сериозна работа, много добре се разбирахме и благодарение на компромисите, които се бяха представени, ще постигнем един добър текст и ще може да разговаряме при добри условия с съвета. Това беше, което исках да кажа, госпожо председател. Благодаря сърдечно на всички. Благодаря, госпожа Вържия. Носите ли се картите за гласуване? Добре. В такъв случай започваме компромис 6. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 14. Кой е за? Против? Въздържали се? Струва ми се, че се отхвърля. We go to Amendment 16. Изменение 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Pardon? Je peux avoir une vérification, s'il vous plaît? Може ли да направим проверка? Добре, правим електронна проверка по изменение 16. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Седем за, 15 против, отхвърля се. Изменение 17. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 11 на 11. Отхвърля се. Изменение 54. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 58. Изменение. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 18 изменение, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Устно изменение първо, изменение 60-то, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 61 кой е за? Против,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 64-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 66-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 23-то изменение за? Против? въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Струваме се, че трябва да проверим. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 16 за, 10 против. Приема се. 72 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25 изменение. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка, 25-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 13 за, 12 против. Приема се. 27 изменение. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 28. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Четвърто устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 30. Кой е за? против, въздържали се. Струва ми се, че трябва да проверим. Моля, гласувайте изменение 300. Прекратете гласуването. 13 за, 12 против. Приема се. 76-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 31 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 10 за, 15 против, отхвърля се. 77 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение в две части, първа част, кой е за, кой е за, против, Резултатът не беше ясен. Моля електронна проверка. Гласувайте. Първа част. Прекратете гласуването. 13 за, 12 против. Приема се. Втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33-то изменение. Кой е за? Трето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Тридесет девет е оттеглено. Втори компромис, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Трети компромис, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Устно изменение номер 5, кой е за? против, въздържали се, приема се. Девето изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 4. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Единайсто изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 12-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 53. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Стигаме до окончателното гласуване, електронно гласуване, кой е за, електронно гласуване, моля гласувайте, прекратете гласуването, 24 за, един против, един въздържал се. Поздравления за госпожа Вержия. следя поне. И така. Можем ли да започнем преговори с съвета или трябва да гласуваме електронно? Гласуваме. Кой е за? Гласувайте с картите за започване на преговори с съвета. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 23 за, дама против, ще започнем преговори. Сега. Доклада на госпожа Кама Ивец за единият европейски пазар на електронни съобщителни услуги. Да. Благодаря. Благодаря. Не, напред искам да благодаря на докладчиците в сянка, само жени. Ние работихме много добре и много бързо си дадохме сметка, че комисията, в комисията за културата всички сме на всички сме съгласни помежду си за този неутралитет и се надявам, че днес ще постигнем голямо мнозинство и това ще ни позволи да продължим преговорите с Литре съвместно. Ще бъде доста трудно. Това ще бъде много тежка работа да защитаваме, да защитаваме нашето противопоставяне, но имаме добри козове в е, ръце да убедим Литре, че нашето предложение е най-доброто и наистина имаме нужда да осигурим е, е, този неутралитет на мрежата в Европа. И благодаря на всички, които участваха. Благодаря, Петра. Започваме гласуването. Да. Продължаваме с гласуването. 82-ро изменение за, против, прието. 83-то за, против, въздържали се, прието. 15 за, против, въздържали се, прието. 16, 84, 85 заедно, за, против, въздържали се, прияти са. 17 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. Първи компромис за, против, въздържали се, прието. Стигаме до втори компромис за, против, въздържали се, прият. А сега Трети компромис за, против, въздържали се, прият. Четвърти компромис за, против, въздържали се и то е прият. Устно изменение едно за, против, Ще трябва да проверим. Гласуваме електронно по устно изменение 1 за. Гласувайте. I close the vote. Прекратете гласуването. Трябва да един глас повече има. А, гласувайте отново. Един от да е вече в повече, трябва да се оттегли от гласуването. Гласувайте, моля. Прекратете. 12 на 13, 13 против, е, отхвърля се. Изменение 100. За, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, приема се. Сега 24-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 104-то за, против, въздържали се, приема се. 105 за,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 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 300 за. Гласуваме 300 и 107 заедно. За, против, въздържали се, приемат се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 32, 110 и 111 заедно, против, въздържали се, приемат се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 34-то за, против. Мисля, че имаме мнозинство за, но нека проверим. гласуваме за 30, 34-то. Гласувайте, моля. Прекратете. 13 на 13 отхвърля се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. 124-то изменение за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Гласуваме електронно по 124-то. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. 12 на 13 отхвърля се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. 136 изменение за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, приема се. 38 и 139 заедно против, въздържали се. Е, трябва да проверим. Гласуваме електронно по тези две изменения. Прекратете гласуването. 13 на 13 отхвърлят се. 140 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Девети компромис. За. Искате да проверим по предишното ли? Проверяваме с електронно гласуване 140-то изменение. Прекратете гласуването. 11 на 15 отхвърля се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. 157 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Искате проверка? Добре, проверяваме по 157. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. 14 на 13 приема се. Устно изменение 2 и 160 за изменение за, против. Либерална, те не са гласували. Ще проверим по устно изменение 2. Правим електронна проверка. Прекратете. 12 на 13. Отхвърля се. 161. За. Против. Въздържали се. И тук ще трябва да проверим. По 161 гласувайте, моля. Прекратете гласуването.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 172 за, против. Проверяваме по 172. Гласувайте, моля. Един а, глас повече от НП има. Сега сме наред. 13 на 14 против е, отхвърля се. 173 за. Кои са за? Против? Ще трябва да проверим. По 173 гласувайте, моля. Прекратете. 15 на 11 приема се. 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. 175 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се. Електронна проверка за 43-то. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. 14 на 13 приема се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. 181 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против. Ще трябва да проверим по 182 гласувайте, моля. Прекратете. 14 на 13 приема се. 183 за. Против. Въздържали се. Приема се. 184 за. Против. Въздържали се. Приема се. 12 компромис за против, въздържали се, приема се. 48 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Сбъркала съм, казва председателката. Трябва да гласуваме 44-то и 190-то изменение заедно. Кой е за? против, въздържали се, приемат се. А сега продължаваме с 49-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 13-ти компромис за, против, въздържали се, приема се. 53-то изменение за, против, въздържали се, ще трябва да проверим по 53-то. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. 12 на 13 отхвърля се. 16 компромис. За, против, въздържали се, приема се. 14. 14 компромис за, против, въздържали се, приема се. Сега 15 компромис за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. 6 и 58 заедно за, против, въздържали се, приемат се. 60 е, за, против, въздържали се. Трябва да проверим 60-то изменение. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. И резултатът 13 на 14 отхвърля се. 7 и 61 заедно за. Против въздържали се. Приемат се. 16 компромис за, против, въздържали се, приема се. 17 компромис за, против, въздържали се, приема се. 18 компромис за, против, въздържали се, приема се. Връщаме се на 17 компромис. Гласувайте електронно, ако обичате. Прекратете гласуването. 14 на 13. Приема се. Сега изменение 72. За. Против. Въздържали се. Ще трябва да проверим 72. Гласувайте, моля. Прекратете. 14 на 13. Приема се. 73-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 20 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21 компромис. За. Против въздържали се, приема се. 13 и 18 изменение. Гласуваме ги заедно. За, против, въздържали се, приемат се. 81. За, против, въздържали се, отхвърля се. И сега гласуваме електронно а, за цялото проекто становище. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. 26 за поздравление за докладчика. сега Сега преминаваме към гласуване на доклад на госпожа Ван Хайн, подготовка за един напълно интегриран аудиовизуален свят. Искате ли думата? Да, искам да благодаря на колегите за чудесната помощ и сътрудничество по повод изготвянето на този доклад. Днес ще има няколко изменения, които ще обявя, когато му даде времето. Господин Бекер също искаше да пред, предложи едно устно изменение. Благодаря. Имаме малък проблем с процедурата, тъй като не е възможно да се правят устни изменения, ако не присъствате лично. So it, it does not work. Sorry. Така че няма да стане. Съжалявам. Yes. Yes. Okay. И така започваме с изменение 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Първи компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 17 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 18 изменение. Кой е за? Против? против, въздържали се, приема се. Компромис 2, кой е за, против, въздържали се, приема се. 24-то изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 26, кой е за, против,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 10 за, 16 против, отхвърля се. 32 изменение. Сабине. Аз искам да предложа едно устно изменение по 32 и моля комисията да провери до каква степен операторите е, злоупотребяват със своята позиция, за да предложат собственото си съдържание. И предлагам да се вземат мерки да се избягат всякакви а, злоупотреби. Значи develop measures, да предложат мерки. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис трети. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 36-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 4. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромис 5. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 42 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 43. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 6. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 46. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Юри 2. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 48. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 49. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 7. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 52. Изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се.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 76 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 78 изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против,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 като ключов фактор. Нека да гласуваме кой е за, против, въздържали се, приема се. 6. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 7. За, против,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 Девето изменение е за. Извинете, десето. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Становището на Юри. Първо предложение. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Трето предложение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Четвърто на Юри, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Пет за, против, въздържали се, струваме се, че се приема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 17 за, 11 против, приема се. Осмо предложение. Има проблем, ако не дигате ръка. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега окончателно гласуване. Кой е за? Електронна проверка. Електронно гласуване, както винаги, извинете. Край на гласуването. 26. Трима въздържали се. Поздравления за Сабине. Can you Nee, muss nicht machen. Mach mal weiter. Soll ich machen? Ja, okay. Gut. Okay. И така. Сега ще гласуваме по външната политика на Европейския съюз в условията на културни и религиозни различия по света. Георгиус Папа Николао, искате ли думата? Не. В такъв случай преминаваме веднага към гласуването. 14-то изменение. Кой е за? Против? Ще трябва да проверим по 14-то изменение. Прекратете гласуването. 10 на 17 отхвърля се. Устно изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. 15-то изменение. Извинява се председателката. 16-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 17-то за, против, въздържали се, приема се. 18-то за, против, въздържали се, приема се. 19-то за, против, въздържали се, приема се, 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 на 4 части гласуваме. По първата част за, против въздържали се, отхвърля се, по втората за, против въздържали се, приема се, по третата за, против въздържали се, приема се, по четвъртата за, против въздържали се, отхвърля се. 22 изменение е за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против,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 против въздържали се, приема се. 43-то за, против. Проверяваме 43-то. Прекратете. 15 на 14, прието 44 то за, против въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се прието, 46 за, против, въздържали се прието, 47 за, против, въздържали се, отхвърля се, 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, прието. 56-то за, против, въздържали се, приема се. 57-мо за, против, въздържали се, прието. 58-мо за, против, въздържали се, прието. 59-то за, против, въздържали се, прието. Второ, за, против, въздържали се, отхвърля. Първо, за, против, въздържали се, прието. Трето за, против, въздържали се, прието. Четвърто за, против, въздържали се, прието. Пето за, против, въздържали се, прието. Шесто за, против, въздържали се, прието. Седмо за, против,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 Прекратете гласуването. 27 на 1. Поздравления за господин Локгард. can we continue? Можем ли да продължим? want to have to speak with each other should go out. Тези, които желаят да водят частни разговори, моля да го направят извън залата. Преминаваме към разглеждане на доклада на господин Иван, нови технологии, общо достъпни образователни ресурси. Имате думата. Е, считам, че това е изключително важна тема, особено в настоящия момент, е, тъй като от една страна ние говорим за много високи нива на безработица, особено сред младежите, и от друга страна наблюдаваме ситуация, при която има много незаети работни места, тъй като хората не разполагат с търсените умения, за да заемат тези работни места. И затова трябва да се запитаме съвсем сериозно в какво обучаваме младежите в училищата и в каква степен тези млади хора са подготвени, за да бъдат интегрирани на пазара на труда, след като завършат училище. От една страна са нуждите на на компаниите, на бизнеса, на реалната економика и те са доста различни от уменията, които придобиват младите хора в училищата. Това е една от причините за изключително високите, високите нива на младежка безработица. Новите комуникационни технологии и общо достъпните образователни ресурси могат да бъдат част от решението, тъй като от една страна те помагат да се предават нужните умения, търсени на пазара, и от друга страна те създават разнообразия на ресурси, до които имат достъп и преподавателите и учениците. Освен това предлагат интерактивни форми на обучение, които могат да отговорят в по-голяма степен на нуждите. Разбира се, това не е толкова просто, защото не става дума само за младите хора и тяхното желание да използват нови комуникационни технологии или общо достъпни образователни ресурси, а говорим за доста значими инвестиции в обучението на преподавателите, които самите трябва да бъдат обучени как да преподават по нов начин как да бъдат въвеждани нови предмети, които да бъдат преподавани по съвършено различен начин, тъй като става дума за интерактивни учебни материали, материали, които трябва да бъдат управлявани по определен начин, за да отговарят на нужното качество, да има хармонизация на съдържанието в европейските държави. Затова е много важно кой ще разработва тези учебни материали, кой ще ги одобрява, кой ще решава дали те отговарят на потребностите на образованието в 28-те държави членки, тъй като образователната система може да помогне на един млад човек да се интегрира по-добре на пазара на труда, но може и да се превърне в проблем, ако това, което научава, отговаря само на местните потребности. Това е голямо предизвикателство. Не мога да се представя образованието в бъдеще без използването на тези общодостъпни образователни ресурси, без да се използват интернет и другите съвремени комуникационни технологии. Наистина Европейския съюз изостава от САЩ, дори отдаваме, въпреки че има някои добри практики, които са пример. Например, в Словения, където има значителен напредък, аз имах възможност да разговарям с министъра на образованието на Словения и той предложи да се реализира един пилотен проект в Словения, който да се използва след това за разпространяване на този опит в останалите държави членки. Тази нова образователна система може да помогне на онези, които искат да подобрят уменията си, които не са в първа младост, и не са в училище или в университета. Тоест, това е инструмент, който може да се използва и при ученето при целия живот, защото се подобряват техниките на обучение. Така че новите информационни технологии могат да се използват и за обучение на възрастни. Достъпа документи, до информация става много по-лесен. Може да го правите от дома си. Не е необходимо да пътувате 150 км, за да присъствате на лекция. Хората на 30, 40, 50 години може би не са запознати много добре с съвременните комуникационни технологии и не бива да забравяме, че говорим за един поврат в историята на образованието, когато се прави преход Разбира се, ние не се оказваме от традиционното обучение. Не считам, че трябва да го правим. Считам, че трябва да направим обаче един преход към използването на традиционните форми на обучение и използването на нови технологии. Хората, които са обучавани изключително при старата образователна система, ще имат затруднения в адаптирането към новите комуникационни възможности. Има много страни, не само Гърция, където има не по-трудно достъпни места. Споменах специално Гърция, защото там имат много острови, затова е много трудно да се организират работата на училищата на такива места или пък да се превозват учениците от един остров до друг. И най-лесният начин да се сложи край на изолацията е да се използват съвременните технологии, да има виртуални класове, да се комуникира между учениците и преподавателите онлайн в тези отдалечени региони. Така че няма да има а, никакво значение какво е физическото разстояние, на което се намират а, учениците и преподавателите. Участието на Европейския съюз, разбира се, е изключително важно, но по-скоро говорим за едно предизвикателство на местно ниво. Ние непрекъснато говорим за създаването на основана на знанието економика в Европа. Това обаче означава да имаме изключително квалифицирана работна сила, да разполагаме с хора, които раз... имат нужните компетенции, за да могат да се адаптират към нуждите на новата економика. Тоест, а, говорим за национално, за а, регионално а, предизвикателство. Въпреки, че насърчаваме мобилността на работната ръка, Всеки се стреми, след като обучи работниците си, да ги задържи на работа. Читам, че следва да се предоставя логистична подкрепа и от местните общности, от бизнеса, а не само от Европейския съюз или от правителствата. Трябва да насърчим и университетите да разработят съвместни образователни платформи. защото споделянето на знания ще бъде от много по-голяма полза. Надявам се да не съм пропуснал някоя важна идея. Смятам да спра обаче до тук, за да можем да преминем към разискванията и след това ще взема отново отношение. Благодаря, колеги. Проблемът е, че Вчера вече проведохме една дълга дискусия тези теми с експертите, които бяха поканени, така че е, днес няма да има много участници в тази дискусия. Но резюмето, което представихте, се вписва в същата посока и идея на това, което казаха и нашите експерти вчера. Европейският съюз може би ще може да помогне. на по отдалечените общностни да участват на това радище на обучение. Вие говорихте за острови, но има също и някои отдалечени селско-стопански райони в Румъния, в България, където няма много инфраструктури, където ем, транспорта, примерно, не е добре организиран и е много добре да използваме тези нови технологии в такива региони. Вчера се говори много повече за използването на тези нови технологии без е, това да заменя класическите, традиционалните, но проблемът е, че не сме в състояние да задължим който и да било да използва такива технологични методи. Това е, се решава на национално равнище. Ние може само да насърчаваме, и аз бих желала в рамките на структурните фондове да се намерят възможности, финансови възможности, за да се подпомогнат земеделските зони с слаба инфраструктура, отдалечените региони, островите. Ще ми се да се помогне на тези региони с тези мерки. И вчера говорихме надълго и на широко по този въпрос, но сега ако има колеги в залата, които искат да вземат думата, да, нека да заповядат. Господин Еван, разбира се, не е против вас, но искам да ви припомня, че вчера говорихме доста дълго по този въпрос и комисията е представена тук, ако иска да вземе думата. Благодаря. Em nome da Comissão, apenas queremos agradecer o facto от името на комисията искаме да благодарим на парламента, че реши да постави на масата тази тема. Е, Комуникация, едно съобщение, което ние приехме наскоро, доказва, че комисията разбира значимостта на новите технологии за подобряване на обучението в всичките му аспекти. по отношение достъпа, равноправния достъп на всички, но тези технологии ще подобрят също да се повиши ефективността, ще позволи едно по-персонализирано обучение, по-всеобхватно, за да може да гарантира по-добрата използваемост на всички тези хора и да позволи личното обогатяване на тези лица. Така че благодаря на парламента, че записа в дневния ред тази тема и ние разбира се ще продължим да работим с вас. Благодаря, господин Иван. скузе колегилор, Искам да се извиня на колегите. Трябваше да участвам в вчерашния дебат, но не можех да пътувам вчера. Затова взех полета тази сутрин за да мога да представя докладът в нашата комисия. Искам да добавя нещо към казаното до тук. Всичко свързано с, става дума за материални средства, които се разработват с европейски фондове. Ние помагаме на образователни заведения да организират магистърски курсове, които трябва да бъдат безплатни за всички европейски граждани, които искат да се учат в тях, защото те се финансират с европейски пари. Частните инвестиции, е, това е друг въпрос. Обаче е, курсовете, финансирани с европейски средства, трябва да бъдат безплатни. Благодаря. Благодаря. Да, ще имаме предвид това. Предполагам, че вие ще го запишете във вашия доклад. Така че 6 февруари, вторник, това е датата за внасяне на измененията по доклада Иван. И така, изчерпахме дневния ред и сега вече може да преминем към заседанието на координаторите. Така че ще помоля всички, които нямат работа в залата, да отидат да пият едно кафе или да се занимават с други дела. И след обед ще приемем, не забравяйте, гръцкия министр. И ми се иска трима гръцки министри, прощавайте, които идват след обяд, така че моля да присъствате на тази среща.